за да заявим абсолютно ясно, че на европейска територия се прилагат и вършат само европейски закони. Благодаря, госпожо комисар. Успяхме да закрием заседанието преди 11 часа. Благодаря на колегите за дисциплината. Благодаря на разпоредителите тук в залата, на сътрудниците ни и не на последно място на преводачите. Приключваме разискването по тази точка. Гласуването. Заседа... Утрешните заседания, извинете, ще се състоят от 9 часа сутринта до 17 часа след обед. Протоколът от днешното заседание ще бъде публикуван в интернет. Благодаря и лека нощ!